гласува четвъртък. И така, приключваме с днешното заседание. Продължаваме утре на 13 януари 2009 година от 9 до 1 и след това от 3 до 9 и накрая от 9 до 12, от 21 до 24. Това вече всъщност фигурира в официално публикувания дневен ред. Закривам заседанието. Лека нощ и до утре.